откажем от усилията да се, подобрят да се подобри положението с правата на човека в Тибет. Благодаря. Край на изказванията. Уважаеми колеги, следваща точка на дневния ред са едноминутните изказвания по силата на член 150 от правилника за дейност. Член 150 предвижда максимално 30 минути за тази част от дневния ред. Получихме над 74 заявки за изказване по тази точка от дневния ред. Над 74. Това просто не може да стане в 30 минути по очевидно аритметически сметка. Така че трябваше да направим, да, да подберем по ясни критерии, а именно тези, които по друг повод и в друг дебат е, в, е, са ползвали правото си на едноминутно изказване, тези, които не са имали така възможност, сега да се изкажат. а тези, които са се изказали в други дебати с 7 изказвания, да не го направят. Могат по имейл да ни пратят по имейл информирахме останалите, така че да не са тук и да чакат на празно реда си за изказване. Мисля, че това е единствения начин да стане възможен този дебат. И така, да продължим сега тези, които имат право на едноминутно изказване да започват. Първият е, е господин Свенсон. Госпожо председател на 11 април, Судан ще избира парламент и президент. Това е първата, първите избори от е, години и ние внимателно следим развитието. Президентът, който пое властта чрез преврат, срещу него са повдигнати обвинения в Международния трибунал в Хага. През първите месеци на тази година над 400 души са убити в Судан. Не можем да си представим какви свободни избори ще има там, след като президентът заплаши, че ще изпрати външните наблюдатели, тъй като те се наместват в вътрешните работи на Судан според него. Знаем, че Судан е страна в много тежко състояние. Проведена бе конференция в е, Кайро, където делегатите заявиха, че над 1,4 милиона евро са необходими за възстановяване на региона Дърфу. Председателят прекъсва оратора. Следващият оратор е Баджидес Байситес. А. Благодаря, госпожо председател, колеги. Днес се казва от много хора, че економиката се възстановява, но в много страни кризата изобщо не е отминала. Общественият дебат се води само върху публичните финанси. Само, че безработицата достига застрашителни размери в някои страни. Странно е, че високопоставени служители от Европейския парламент и Европейската комисия хвалят усилията за техните усилия, но в техните страни заетостта се увеличава, като обаче бедността се увеличава. Тези хора не разбират дали политиката на Европейския съюз означава намаляване на бедността или увеличаване на бедността. Онези, които спират увеличаването на заетостта, не заслужават похвала. Необходими са национални стратегии за излизане от кризата. Необходими са социални реформи и оценка на въздействието на реформата върху хората. Благодаря. Следващият оратор. В италианския парламент 16 е, души е, бе предотвратено е, арестуването на 16 души. Няма европейски закон, който пречи на хода с присъди да бъдат избирани тук. Значи остава на държавите членки да номинират. В Италия в момента сме задействали операция Чист парламент това включва и избирането. Трябва да се, е, това трябва да се направи по отношение избора на е, хора, прякия е избор за депутати в Европейския парламент. Тук не трябва да се отпускат хора, които имат присъди. Господин Ленен в миналото се спря на случая Казини. В крайна сметка се реши, че Авко няма да продължи да разглежда ще спре да се занимава с този е, случай. А сега 19 е, от 23 е, от 123 би трябвало да, глед, да потърсим една равно, да имаме една еднаква процедура за всички такива случаи. Добър вечер. Летището Фонтерабле е класифицирано като едно от най-опасните излитанията и кацанията се осъществяват в непосредствена близост до града. Не се спазват нормативите, само че се предвижда разширяването му, независимо от мненията на гражданите и на много специалисти от двете страни на границата. Европейската комисия ще одобри ли разрушаването на околната среда, която е предмет на специална защита. Дали няма пък и да финансира ремонтът? Също така, вече има международно летище в близост, което не се използва в достатъчна степен. Не е ли по-добре да Биориц да се обслужва от летище, което да не замърсява околната среда? Благодаря ви. Благодаря сега господин Мигалски. Chciałbym poruszyć e, kwestię zabójstwa. E, Бих искал да спомена тук Максим Зуев, който бе убит, руски журналист, убит в Беларус. Той не е първия случай, в който е, в в Русия загива журналист. Десетки случаи имаме в последните години. Десетки примери. Това е наистина една страхотно нарушаване на правата на човека. Знаем, че без журналистите не може да има никаква свобода, не може да има демокрация. Ето защо би трябвало да, да е, наблегнем на това в диалога си с Русия. Тази година и в Европейския парламент да се надяваме, че ще се проведе семинар на тази тема. Моята делегация заедно с комисията АФЕТ ще участва. Смятам, че е, трябва да бъде подчертано че свободата на журналистите наистина е основа за свободата на мнение във всяка държава. Благодаря много, госпожо председател. Колеги, Бих искал да ви кажа, че скорошни публикации посочват, че американски прокурори са обвинили германската компания Дамлер за това, че корумпира чужестранни официални лица за подписване на международни споразумения. Изглежда, че Даймлер е участвал в подкупи. Същото въжи и за Сименс подкупили са правителствата на 30 страни, за да получат държавни поръчки. Това е скандал, който разтърсва все още Гърция. Освен това, не само, че имаме економическа и финансова криза, криза имаме и криза на морала. Германското правителство не търси решение на тези проблеми извън границите си, но Европейската комисия трябва да направи нещо по този въпрос трябва да ангажира Олаф, за да защити парите на европейските граждани. Следващия оратор. Госпожо председател. Искам да кажа пред Европейския парламент, че в 2 часа сутринта турската корвета Бафра наруши гръцките териториални води само, 15 мили, само на 15 мили от крайбрежието предизвика проблеми с гръцки търговски кораби. Това показва, че онова, което казахме в първата част на дебата днес за гръцката финансова криза е неточно или поне отчасти неточно. Аз мисля, че проблемът в Гърция е политически проблем. Просто защото нашите съседи са настроени воинствено и непрекъснато провокират гръцките въоръжени сили като нарушават нашето въздушно и водно пространство. За съжаление, микрофонът на ораторът престана да работи. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Jetzt wieder, bitte. Госпожо председател, Искам да знаете, че Гърция предприе много сурови мерки, които засегнаха сериозно гръцките домакинства. Е, гръцките граждани са отчаяни. Гръцкото общество не може да понесе повече. Както казах, проблемът има политическо естество. Ние не искаме пари от европейските граждани. Ние настояваме за солидарността на Европейския съюз, за да, ни, за да можем да си решим проблемите на пазара. Въпреки техническите проблеми ви свърши времето. Господин Обермайер е следващият оратор. От близо 10 е, години е, държавите членки е, гласуваха санкции срещу Австрия. Е, австрийският министр не трябваше да, взе, да участва в заседание на съвета. Резултата от тези, освен тези акции, друг резултат нямаше. Стана ясно междувременно, че е, тази партия не представлява, която участваше в е, правителството, не представлява заплаха за правата е, на човека. А, това беше една е, едно попълзновение срещу суверенитета на Австрия. Зачитаме политическото мнение, разбира се, но трябва да се зачита и суверенитета на държавите членки и тяхто население. Колкото до австрийската свобода, мисля, че не би трябвало депутатите да бъдат инквизитори по отношение на свободите на Австрия, а когато им е изгодно да, правят, да прекарат отпуските си там. Благодаря. Следващата е госпожа Матио. Госпожо председател, вчера Франция отдаде почет на един полицай, господин Неран, който беше убит от ета на 6 март в район на Париж. Отговорник за убийството на много хора. Тази терористическа организация за първ път напада френски полицай. Смъртта на, на, на госпожин Неган казва, че ние трябва да засилим борбата срещу тероризмът, сътрудничеството между Франция и Испания в тази област следва да служи за пример. Франция и Испания бяха първите, които създадаха е, съдебни и полицейски екипи. Този пример се оказва изключително полезен. За съжаление, усилията за сътрудничество между полицаите и съдебните органи не попречиха на убийството. Ето защо трябва да се засили сътрудничество, за да се борим по-успешно срещу тероризма. Благодаря. Джо Хигин със е следващият оратор. За Двама господин Хигинс имаме тук. На кого давате думата за сега? Джо Хигинс. Ако обичате да засечете времето началото. Основната компания в Валде Суза се опитва да се спе един високоскоростен проект. Това е много близо до Торино. Тази красива долина в Валди Сезу е с, с само 2 км ширина, но в момента има голяма магистрала, още един път и железопътна линия. Тази кампания показва ясно, че няма никакво основание за такава ЖП линия. Само 40% от капацитета на ЖП линията се използва в момента. Това ще увреди околната среда и ще повиши опасните концентрации на азбест и урани от строителните работи. Само строителни компании ще спечелят. 10 000 души са, ангажи... са се мобилизирали в опозиция, но срещу тази кампания се използва насилие. Призва Европейския съюз да изтегли финансирането на такъв проект. Една победа на Народната партия в Балдисуза ще бъде наша победа. Следващия оратор – Аз е, все повече се тревожа от начина по който местните е, е, съвети в моят избирателен район в, използват паркингите. Например, един малък град, Конгол, който е едно малко населено място. Въвеждането на такива паркинги нарушават пречат на живота като водят до е, е, фалит, е, така или иначе притеснени от економическите условия е, малки местни предприятия. Европейския съюз е, е обаче не прави нищо за това. Рамката е, която е, е залегнала в е, европейската политика, транспортна политика 2010, трябва да вземе предвид и подобни неща. Дали ще се затварят почтенски служби или каквото и да било, винаги се размахва пръст срещу тях. А в случая Европейския съюз го няма никакъв. Следващия оратор е Нотал. Супер. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от а, Западна Англия. 20% се е обозначен като зеленият пояс, който защитава кръстата на нашата страна. Но с подкрепата на Европейския съюз правителството а, увеличи строителството на а, жилищни сгради. Това говори за липса на уважение за нашите традиции. Но какво ви интересува вас това? След от началото на нашето членство в Европейския съюз, вие показвате обидно пренебрежение към нашите традиции. Благодаря. Госпожа Антонеско е следващата. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата днес пред моите колеги, за да ви кажа, че според мен Европа има нужда за нова стратегия, за да се сложи край на насилието срещу жените. В много държави членки се обсъжда тази тема по политически начин. Това е така, защото проблемът за домашното насилие минава отвъд идеологическите граници и е свързано с идеята за едно по-справедливо общество. Според новите проучвания, домашното насилие води, психологическото насилие води до физическо насилие. В Испания борбата срещу насилието срещу жените е приоритет, но това трябва да продължи по-нататък. Смятам, че създаването на Център за наблюдение е, във връзка с борбата срещу насилието би било сериозен принос е, в е, усилията ни да преодолеем това явление. Следващият оратор има думата. Госпожа Линкевичуте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че Европейския съюз се ангажира в борбата срещу бедността и обяви тази година за Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Сега виждаме 80 милиона европейци, които живеят под линията на бедността. Много европейци, дори които имат работа, трябва всеки ден да се борят с бедността и не могат да се радват на приличен живот. Европейския съюз е разпределил 70 милиона евро за осигуряване на конкретни действия през 2010 година. Този бюджет ще бъде насочен към семинари за повишаване на информираността и програми за борба с стереотипите. Това е чудесна инициатива, но трябва да направи необходимото тези фондове да бъдат използвани ефективно и ефикасно и да стигнат до тези граждани, които са в най очайваща нужда. Искам да подчертая, че една година не е достатъчно да се ограничи бедността. Затова настояваме Европейския съюз и държави членки да предприемат конкретни действия и дългосрочен ангажимент на всички нива, за да осигурят прозрачност и разпределение на средства сред тези, които най-много имат нужда. απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει το σχέδιο... Решението на израелското правителство да продължи с е, изграждането на 1160 е, жилища на западния бряг и да продължи е, блокадата най, най-общо казано увеличаването на нападенията на израелската армия на палестинската територия показват престъпните планове на Израел и империалистическите сили срещу Палестина и други народи. И това ще беди и най-големите неверници. Израел подобрява отношенията си с Европейския съюз и САЩ. Тази подкрепа бе изразена с голямо ударение на подкрепа, когато израелски министр-председател посети наскоро САЩ. Казва се, че Израел е повече от приоритет за геополитическите империалистически планове. Председателката прекъсва и изтече времето. Господин Пашка е следващия оратор. на унгарска територия над 400 е, 000 словаци живеят все още. Същият е броят на унгарците, които напуснаха словашка територия. Унгарското младсинство в Словакия все още е със същия брой. Е, в Унгария словашкото младсинство бе прочистено до една десета от първоначалната бройка. Това е така, защото словашкото правителство предоставя образование на унгарското младсинство на народния им език. Но в Унгария това не е така. Администрацията и правителството в Унгария потискат мълцинствата по един циничен начин. Словаци, сърби и румънци са младсинствата на територията на Унгария. Омбудсмана на Унгария предупреди, че има пълна асимилация на етническите младсинства в Унгария. Благодаря следващия оратор, господин Николеско. Uniunea Europeană are reguli foarte stricte в Европейския съюз има строги правила за сигурността на храните. Производителите са длъжни да инвестират сериозни средства, за да спазат тези правила. Независимо от това, повече от 75% от всички пилета в Европа са заразени след едно проучване, според едно проучване на органа за сигурност на храните. Става дума за салмонела и токсична бактерия, която се намира в е, три от всички четири пилета. Но тези проучвания създават сериозни притеснения от гражданите и ние трябва да се зададем следните въпроси. Какво да направим така, че гражданите имат достъп до безопасни храни и второ, съществуващите правила, макар и строги, дори и бюрократични, не са най-добрите. Господин Табаш и следващият оратор. a es uniós borpiaci rendtartást az új tagállamok е, е, регламента за е, вината от, и приложението на този регламент са нещо, което би трябвало да се прилага, защото обозначението Токайско вино е под защит, защитено е, наименование и е, географското понятие противоречи обаче на е, правилник на Европейския съюз дали името или происхода трябва да е, е запазен е, в е, дан, базата данни. Човек ще намери в Бакус е, е, се вижда, че Европейската комисия е разгледала този въпрос, въпрос доколкото, се, доколкото до националното законодателство в е, Словакия е, въпросът не е строен и мис... Е, решен и комисията би трябвало да се занимае с него pani przewodnicząca! europejska służba działań zewnętrznych będzie stanowić korpus dyplomatyczny reprezentujący unię i wspomagający wysokie би трябвало всички държави да бъдат представени равноправно със своите интереси, култура, очаквания и така нататък трябва да са представени там. Това означава също, че ние имаме равни е, е, задачи и е, представи за това как ще се използваме правомощите в това отношение. Генералният секретар на съвета и на комисията заедно с... Обикновено пътуват с своя персонал и дипломати на държавите, от държавите членки. Когато погледнем е, кои служители работят там, те всички са представители на тези служби е, и, има обикновено географски баланс за това. По този начин обаче функционира Европейския съюз и тук не трябва да се прави изключение. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз подписа споразумение с Латинска Америка. Намалиха се митата за бананите. Премахването на такова едно споразумение няма да има вреден ефект за производителите в Мадейра, но ще пострадат някои в Канарските острови някои от производителите поради географските си е, условия ще бъдат сериозно засегнати. Техните проблеми ще доведат е, до проблеми свързани с развитието, така че за производителите на банани в Мадейра и Канарските острови трябва да се предвидят специални условия с оглед на тяхната географска специфика, за да могат да произвеждат и изнасят. Благодаря. Госпожа Чалда се следващия оратор. Госпожо председател, повече от една година от е, както SR Technics е, затвориха своите съоръжения в летището в Ирландия и освободиха хиляди души. През октомври 2009 бе подадена молба до Европейския глобализационен фонд по отношение на работниците на тази компания. Пет месеца по-късно ирландското правителство все още не е подало необходимите документи. Ирландското правителство в момента преживява економическа криза. Има министри, които подадоха свои оставки, но парламентът разбира, че трябва да се направи нещо, за да се помогне на едно правителство, при положение, че тези плащания не са осигурени. Вие просрочихте времето си, сега е Хомоцакъс. Излежда не присъства господин Сазада. Благодаря много, госпожо председател. Аз искам да се обърна към вас и по-скоро към комисара Поточник по един въпрос, който се отнася до екологични е, е, аспекти и изграждането на автобан. Приложение на директивата 2294 от 2004 изнета и е, околната среда, представям си, че е, колко шум е, произвежда този автобан, е, разваля и ландшафта. От друга страна, тези стени за прегради, развалят и ландшафта, не допринасят кой знае колко за подобряване живота на живеещите наблизо. Бих искал е, комисаря Поточник да е, за, излезе с инициатива да се спазва директивата. Госпожо председател, в страната на Милошевич в е, Войводина е, е, унгарското младсинство страда, нарушават се техните права и те не могат да възразят срещу това. 400 е, хиляди е, унгарци живеят там, но те са принудени, биват прокудени и търсят е, живот другаде. Населението е спаднало с 30%. Е, масовото преследване на малцинствата там е, от сръбските е, тайни служби. Тази традиция сега продължава и в Унгария. Госпожо председател, би трябвало наистина срещу да се направи нещо срещу този спонсориран от Унгария тероризъм срещу това, това население над 10 000 жертви има е, е, които е, след Втората световна война прекъснато оратора. Госпожа Зинихсин. Kobiety са недостатъчно репрезентовани в nauce и бъдане. Председател, дами и господа, Само 18% от професорите са и е, са жени в е, е академичните среди. Е, ето защо е толкова важно в Полша сега да е, приложим един нов проект, така че жените да са по-добре представени в научно-изследователската дейност е, и в академичните среди. Това ще е възможност да гарантираме равноправие на жените. Моля комисията да е, да подкрепи подобни инициативи, организирането на подобни е, мероприятия, които имат за цел това. uachtarán agus mar a bhí eh, mé ará tá mé ansáasta eh, nuair a thuúla Много се зарадвах, eh, когато чух, че Европейската комисия ще преразгледа директивата за В директивата не е предвидена защита um, за хора, които um, закупуват земя или, а, докум... или билети за пътувания извън Европейския съюз. в директивата има редица слабости и много се радвам, че предишният комисар изрази желание директивата да се промени. Благодаря. Последният оратор, господин Пашко. Преди 20 години румънци загиваха за... Преди 20 години румънците загиваха за свобода. В резултат на жертвите университетите получиха свобода, на която се радват от тогава. Би било тъжна ирония, ако усилията на Министерството на образованието да приеме набързо закон, който премахва тази свобода и създава възможности за нова политизация, успеят. Например, ректорите ще трябва да бъдат утвърждавани от министъра, който е политическо назначаване. Университетите могат да се сливат и активите им прехвърли на държавата. Аз се обръщам към всички, които имат отношение към висшето образование, да осъдят тази практика, която е нетърпима в нова държава членка. Благодаря ви. Благодаря. Приключваме с изказв... едноминутите изказвания. Благодаря за разбирането и за дисциплинираното протичане на тази част от дневния ред и се извинявам на